Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da Subcomissão de Segurança e Defesa uh, do, do Parlamento Europeu. Um, Cabe-me uh, presidir este minuto. E... Na mesa, pada пада е, честа да председателствам първата минута, минута и половина от днешното заседание, като първи заместник-председател на подкомисията в предходния състав на парламента, но всъщност е единствената задача, е, която ми е възложена, е да председателствам избирането на нов председател. Така че политическите групи моля да издигнат кандидатурите за председател на подкомитета. Благодаря, госпожо председател. От е, политическата група НП искам да предложа колегата Одон Шон. Дали другите групи имат насрещни кандидатури? Ако не, мисля, можем да допуснем, че колегата Ано Донжон може да бъде избран с аплодисмент. Господин Донжон, моля да заемете мястото и функциите си. Госпожи и господа, уважаеми колеги, благодаря ви за проявеното доверие. Аз смятам, че това е голяма чест за мен и бих искал да отдам дължимото на господин Фон Дрогал, когато много добре познавате. Той извърши огромна работа като председател на комисията преди мен. Сега ще преминем към избора на заместник-председатели. Моля за първи подпредседател да издигнете кандидатури. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към изразената от вас благодарност на бившия председател на подкомисията и от името на нашата група бих искала да предложа господин Юстас и, а, и извинявайте, Господин Кириакос Маврониколас, е, това е нашата кандидатура за първи път председател на комисия. Има ли други кандидатури за първия подпредседателски пост? Можем ли следователно е, с аплодисмент или желаете таен вод? Ясно. Смятаме господин Мавра Николас за избран за първи поп-председател на комисията. Поздравления! За втория подпредседателски е, пост политическите групи моля да издигнат кандидатури. Аз съм Ханс Ван Бален, но от името на АЛДЕ е, издигаме кандидатурата на госпожа Николай. Втори подпредседател, тя по-настоящем ме в чужбина на посещение и е възпрепятстван да присъства. Да, наистина, госпожа Николай е, предупреди. Има ли други кандидатури? И така, с аплодисмент, мисля, можем да гласуваме. Третото подпредседателско място, госпожа Гомес, е, ето сега вече Юста Спалецки с е, господин председател. Това е нашата кандидатура. Има други кандидатури. Няма, очевидно. Смятаме, че господин Палецкис е, можем да смятаме господин Палецки за избран. четвъртия подпредседателски пост. От името на НП предлагам да видим дали е тук колегата Лизек. Y a-t-il d'autres candidatures Други кандидатури има ли? Не виждам. Смятаме, е, че господин Лите, е, Лисек е избран с аплодисмент на поста четвърти подпредседател. След е, учредяването на бюрото е, ще се заемем с е, календара за второто полугодие на 2009 година. Той е разпространен. Следващото заседание ще се състои утре в 9 часа сутринта. По-нататък на 3 септември за есенния сезон за 9 ноември на срочното заседание се отменя. Тъй като сме заети, аз лично ще трябва да участвам в среща в Швеция. Добре е от сега да, да знаем, че това заседание се отменя. Ако в тази връзка нямате какво да добавите,